На 9 май, Деня на Европа, започваме нашето заседание. Робер Шуман с е, декларацията Шуман, както е известна, е, всъщност е, обяви и положи основите на Европейския съюз. Е, съвсем редно е в такъв ден на, е, да сме заедно и да се заседаваме в Страсбург, е, ние в Европейския парламент, така че най-сърдечно ви приветствам с добре дошли на нашето скромно тържествено откриване на заседанието на този ден, ден на Европейската общност. Сега очевидно е, че е, е, е, технологично има какво да се желая още в Европейския съюз, както стана ясно току-що, но е, е, е, след всички тези оговорки да започнем с е, една е, е, малка музикална увертюра е, по повод празника. Благодаря, дами и господа. Това е от е, Страсбургската консерватория. Благодаря ви на вас за чудесното въведение в сесията. Е, скъпи колеги, Роберт Шуман е казал следното. трябва да, запаз, да положим усилия да се, запаз, да се опазим срещу опасностите, които ни заплашват. Е, това може да стане само ако е, изградим една а, е, обща структура, която да почива на принципите на солидарност. Днес Европа преживява през бурни, преживява бурни времена. И може би е изправена пред една решителна проба, решаващ а, момент. Това изисква наистина а, доста кораж от страна на европейските граждани, кораж от обикновените хора, Важното е и ще цитирам някой от тях. Това, което е важно за нас, наистина е мир, солидарност и взаимно уважение. Важно е свободата, суверенитета и взаимното уважение да се задълбочават, да бъдат задълбочени. Да задълбочаваме нещата, които ни обединяват, а не тези, които ни разделят. Време е да се борим за Европа. Дошло е време да се борим за Европа. Не трябва да се оставаме на противниците на европейското единение. С е, е, смелост и с оптимизъм трябва да отстояваме Европейския съюз като проект. Имах възможност преди време да е, разговарям с папа Франциск в Ватикана. Какво става в Европа? Европа на, на хуманизма, която е, е водеща в опазване правата на човека, родината на поети, философи, е, художници, музиканти, учени, хора на науката. Какво се случи с Европа? Какво се случи с тази многонационална общност? Какво става с е, тези мъже и жени, които е, имаха е, е, смелостта да се изправят е, и да са готови дори да пожертват живота си, за да отстояват е, своите идеали и да защитават своите братя и сестри? трябва наистина да се обърнем отново към тези основни ценности, основополагащи ценности. Да търсим альтернативи, да търсим нови, новат, иновативни е, пътища и начини в един свят, който е, беше изплашен е, от е, е, ужасите, стреснат от ужасите на войната. Това трябваше да правят основателите на този съюз. Те потърсиха нещо ново, един нов модел, който е основан на сътрудничеството, който да замени модела на разрушение и насилие и да се противопостави на него. Дами и господа, е, време, дошло е време да се борим за тази Европа. Не трябва да се оставаме да ни водят е, противниците на Европа, а трябва с е, смелост и оптимизъм, с дълго, с поглед напред да придвижим Европейския съюз. 2014 година, 26 ноември, е, господин е, Денис Букбекер в този зала каза следното. В един свят, в който е, ценностите се превръщат в нещо, в даденост, в нещо обикновено и банално, би трябвало наистина да се борим да не свикваме с, е, да не ги вземаме за нещо дадено ни. без е, нищо. Ние, тези, които е, са за разединение този съюз, би трябвало правата, трябва да гледаме на правата на човека като инструмент, е, чрез който можем да влияем на други части в света, които искат демокрация и свобода. И този е, известен е, е, доктор, който получи наградата Сахаров от нас тук, е, каза, изрази надеждата в същото свое е, слово, да бъдат е, отстоявани и защитени правата на човека и в е, неговата родина. На 3 февруари 16 Бухари, президента на Нигерия, отново тук каза, вашите проблеми е, се състоят в разпределение на, бога... разпределение на богатството. Нашия проблем е, нашите проблеми са бедността, болестите и техническото недо... и е, недостатъчното технологично развитие. Това, към което се стремят е, двамата е, наградени от нас тук, е, те се борят в своите съответните си страни, те се борят ежедневно. Ние и именно ние би трябвало с дързост и с бъдеще да и с а, оптимизъм да придвижваме напред Европейския съюз. И ще цитирам още нещо. Десуза каза, аз принадлежа на едно поколение, за което Европа и европейската интеграция беше мечта. Демокрацията и правата на човека също. Европата, Европа за която е, мечтая и мечтах, е побеждавала над варварството и тоталитаризма многократно, преодолявала е религиозни, е, прояви на религиозен фанатизъм и тероризъм. Този човек, който е един наистина е, убеден привърженик на европейската интеграция, каза, че е, бе избран в своята е, страна с е, убедително мнозинство, което означава, че демокрациите не, демокрациите не, не са срещу Европа, а определено хората гласуват за европейска демокрация. И именно хора в страни отдалечени от нас по този един директ начин се борят за нашата Европа, а ние би трябвало да правим същото. Томас Инверс, е, президента на Исландия, на, на Естония на 2 февруар говори, говори пред нас тук и каза Е, миграцията, еврото и военната е, агресия. Това са проблемите ни сега, да не говорим за технологическите, технологичните предизвикателства. Връщането към националните държави ще ни върнат е, назад в предвоенната епоха. Една ера на късогледство – която обрича всички на, на загуба и провал. Твърде често сме били свидетели на това в е, историята на Европа. Президента на една страна, която е, се е отхвърлила комунистическата диктатура, казва това. Една държава, която бе приятел от Европейския съюз, за да гарантира стабилността на тази държава. Връщането към националните държави ще ни върне наистина към едно ограничено национално мислене, което е а, краткосрочно мислене, късогледо мислене. То ще ни върне в предвоенния времена. Ето защо трябва и си струва да се борим за европейската интеграция. И тази Европа, която основа Шуман, европейския дух, европейския е, дух би трябвало да има нашата подкрепа. Разбира се, гражданите на Европа, както и преди, би трябвало да развиват сътрудничеството през граници. В тези времена преживяваме криза на солидарност. В е, която е, нашата обща основа на фундамента на, тази, на този съюз е поставен под въпрос. Сега да си припомним това, което е, започна с Роберт Шуман, а именно Европа не бе изградена в един ден. Това отне десетилетия. Скъпи колеги, време е да се борим за Европа. Всички европейци този модел на транснационална демокрация е най-добрият модел, който ще гарантира единението и свободата на всички. Би трябвало да го отстояваме и да не мълчим повече. Благодаря. Merci beaucoup. Текстовете на заседанието от 27-28